So I tried a second time. Опитваме за втори път. Добре дошли на всички. А, сега предстои ни ден за гласуване. И добре а, да го направим както следва. За първи път ще ми бъде такова гласуване, така че ще ме извините, ако сбъркам нещо. Е, добре дошли на всички до електронното гласуване с 2018 година. Започваме с доклада на Европейската комисия. Като докладчик искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Благодаря ви за по затворените срещи. Благодаря за добрата работа на нашите консултанти, на нашите помощници. И искам също така да благодаря на секретарята, защото когато, когато всички са нови в една работа, нещата не са толкова лесни. Надявам се обаче, че сме ще ни предстои едно гладко гласуване. Ще говоря на английски, защото понякога преводът малко се забавя и ще се опитам а, да проведем гласуването на английски, за да бъде по-лесно за всички. Започваме с едно първо изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Второ изменение. То обаче отпада. Трето изменение. Извинявайте, казва председателката. гласуваме за освобождаването от отговорност. Това е окончателно гласуване по предложението за решение за освобождаване на комисията от отговорност. Кой е против? Въздържали се? Това е поименно гласуване. За първи път го правя. Значи, гласувайте, моля. Край на гласуването. 20 е, за и 4 гласа против, няма въздържали се. Сега предложение за решение за освобождаване отговорност на изпълнителната агенция. За... А, казват ми, че не трябва да гласуваме по тази точка. Минаваме към точка 9. Предложение за резолюция. Първи компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега въздър... изменения 17, 18, 19, 16 опадат. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 22, 21 и 57 отпадат. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Сега 27 изменение за, против, въздържали се, приема се. 28 от фон Крамон Таобадел. За, против, въздържали се, приема се. Стигаме до четвърти компромис. За, против, въздържали се, приема се. 31 во изменение за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 6 компромис за, против, въздържали се, приема се. Седми компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осми компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. 43-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 44-то. За, против, въздържали се, приема се. 45-то с устното изменение. Има ли възражения а, срещу устното изменение? Няма такива. Гласуваме, значи, с а, устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 46-то изменение също има е, устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Не. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно предложение 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. 51 во изменение. Гласуваме поименно, значи електронно гласуване. Гласувайте, моля. А, Аз го работих до сутринта. Никой не е поискал а, а, гласуване. Това е решение в момента на председателството. Добре, значи във всеки случай гласуваме поименно, гласувайте с картите, моля, край на гласуването. И резултатът много ясен, 22 за, 3 против, 1, един въздържал се. 12 компромис. И тук ли трябва да гласуваме поименно? Значи, а, гласуваме пак електронно за 12 компромис. По име на гласуване за 12 компромис. А, прекратете гласуването. 18 за, 3 против, 4 въздържали се. 56-то изменение от фон Крамон Таубадел с устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Няма такива. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 53-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Поправя се председателката. Приема се. 54-то. Двадесет 23, двадесет четири, двадесет и четири. Това са поименни гласувания, поискани от НП. И 54-то изменение е едно от тези изменения, по които гласуваме а, електронно, т.е. поименно. Край на гласуването. 21 за, 3 въздържали се, няма против. 58 изменение за, няма, тук, няма поименно гласуване тук. Кой е против? Въздържали се. 58 се отхвърля. 59 изменение за. Против въздържали се. Е, трябва да проверим. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Гласувайте, моля. 59-то изменение гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 гласа против, на 10 за. 13 компромис. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 60-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 61-63 отпадат. Искате проверка за 60-то ли? Добре, правим проверка за, 16, за 60-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се с 12 гласа против, 10 за и 4 въздържали се. Сега гласуваме за 62-ро изменение. За. Против въздържали се, мисля, че се приема. Моля, дигайте ясно а, ръка. Ако искате, ще проверим този път. Гласувайте електронно. Това е за 62-ро. 62-ро изменение. Правим проверка. И резултатът приема се с 16 гласа за, 10 против. 64-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Шестдесет и 68 са в 24-ти компромис. Стигаме до 67 то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. По 69-то гласуваме. Кой е за? 69-то. Повтаря председателката. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверяваме. 69-то проверка. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се с 14 гласа против на 5 70 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 14 компромис за, против, въздържали се, приема се. 74-то изменение за, против, въздържали се. Трябва да проверим, проверяваме, гласувайте по 74-то изменение. Значи, молбата е да се, казва, да се казва ясно по кое е, изменение се гласува. 74-то е прието с, 16 е, е, на 6 и 9 въздържали се, 15 компромис за, против, въздържали се, приема се. 76-77 отпадат, 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79-то с устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Няма. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 16 компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 82-83 падат, 84 за, против, въздържали се, прието, 85 за, против, въздържали се, приема се, 86 за, против, въздържали се, приема се, 87 за, против, въздържали се, приема се, 88 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. 88, проверка за 88. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се с 18 гласа за, 8 против, 89 <clears throat> за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се, приема се. 17 компромис за, против, въздържали се, приема се. 92-91 пада, 94 за, против,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 Е, изменение номер 100 е прието. Но ако гласуваме за него за проверка, беше, имаше грешка ли? Значи гласуваме за изменение номер 100. Електронно гласуване. Гласувайте, моля. Край на гласуването. И то се приема 98 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се 99-то. Има изменение. Датата трябва да се чете 21 а Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. 101 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се. 18, 18 компромис. За, против, въздържали се, приема се.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 113 и 112 отпадат. 121 компромис за против въздържали се. Приема се. 115, 114 отпадат. 116 за против въздържали се. Приема се. 117 изменение с устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Няма възражение. За, против, държали се, приема се. 118 също с устно изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се.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 Отхвърля се с 15 гласа на 10. 126 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 127 за. Против. Значи се трябва да проверим. Край на гласуването. 127 е прието с 13 за, 12 против. 128 за, против, въздържали се. И тук ще трябва да проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се 13 на 10. 129 за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, приема се. 131 за,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 Приема се с 16 гласа за на 8 против. 142 за. Против. Въздържали се? Мисля, че също мнозинство, както по предишното. Приема се. 138 за. Против. Въздържали се? Приема се. 139 за против, въздържали се, приема се. 140 с устно изменение. Има ли възражение срещу изменението? Няма. За, против, въздържали се, приема се. 141 също устно изменение. Има ли възражение? Няма. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 143 за. И то е с изменение. Има ли възражения за? Е против Добре, да проверим. One 143-то. Гласуваме по именно за 143-то изменение. Край на гласуването. О, явно е, че, ясно е, че се приема. Няма, без, не съм... Uh, who is in favor? Who is against? 144. Кой е за? Кой е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 153 доли за, против, въздържали се. Приема се. 154 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 22. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. 155-156 отпадат. 66 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 150, 160 за, против, въздържали се, Приема се. 161 за. Тук има и основнесено изменение. Възразявате ли? Не. И така, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис 23. Ще гласуваме поименно. Моля, електронни карти. И така, приключваме с гласуването. Приема се 22 гласа за, 3 въздържали се. Останалите отпадат. И така, 24-ти компромис. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Ясен резултат 22 гласа за, 3 е, против. 25 е, компромис отново по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 19 гласа за, 4 има въздържали се, 2 против. 177 изменение. Кой е за? Не, извинете, 178 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Е, съжалявам, е, обърках се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада. Имам въпрос. 178 отпада беше отхвърлено. Е, тъй като всъщност целта е да се заличи целият параграф, а това не е включено в компромиса. 189 е, вече е гласувано, 180 отпада, тъй като вече е, гласувахме по 189 компромис, 26 кой е за, против, въздържали се, приема се. 181, 182 отпадат. Компромис 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. 184, 83 отпадат. 185 за. Против. Въздържали се. Приема се. 186 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 А, съжалявам, автоматично направи грешка. Да. 195 за, против, въздържали се. Сега вече наистина това се приема. 196 с основнесено изменение. Им възразява ли някой срещу това внесено изменение? Не. Тогава гласуваме по изменението. Кой е за, против, Приема се. 197 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 198 няма да се гласува. Лингвистични промени. 199 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 200 за. Против. Въздържали се. Приема се. 201 няма да се гласува. 202 за. Против. Въздържали се. Приема се. 203 за. Против. Въздържали се. Приема се. 204 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка 204. Стори ми се, че се прие, но нека да направим проверка. Край на гласуването. 12 гласа за и 11 против. Приема се. 205. Устно внесено изменение. Възразявате ли? Не виждам възражения. Двести и пять. Кой е за? Заедно с основнесеното изменение. И така, кой е за 205? Кой е против? Въздържали се, приема се. 206. Отпада. 207. Промяна с основнесено изменение. Кой е за? Против? Приема се. 208 за. Против. Хубаво е да го проверим резултата. Моля, гласувайте по 208 поименно. Край на гласуването. Приема се 13 за 11 против. 209 е част от компромис 18. 210. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Желаете проверка? Добре, ще направим проверка по 210. 210. Оттеглено вече. Добре. 211 гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 212 за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против, въздържали се, е, приема се. 214 за, 213 214 са така, съпоставими. Сега гласуваме за 214, приема се. 215 отпада сега, защото вече гласувахме по 213 и 14. 216. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 217 за, против, въздържали се, приема се. 218 да. Проверка по 217 желаете, така ли? Нямаше е, съмнения и проблеми, но е, добре, нека да направим тогава поименно гласуване по е, 218. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 7 гласа за, 18 против. 219 за, против, въздържали се. Приема се. 220 за, против. Нека да го проверим. Гласуваме по именно по 220. Край на гласуването. Съвсем ясно се отхвърли. 222 за, против, въздържали се, приема се. 223 за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се, приема се. 225 с устно изменение. Имате ли възражение? Не. Кой е за, против? Въздържали се? Приема се. 226 за, против? Въздържали се? Приема се. 228 за, против? Нека да направим проверка. Малка е разликата по именно гласуване по 228. Да, 227 отпадна. Поправи се председателката. 228. Отхвърля се 12 на 12 гласа. Е, по тази причина не можах да видя мнозинството. 229. Кой е за? Моля. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 230. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 231. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 232. За. Против. Въздържали се.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 е в е, компромис, който е, Преминаваме направо към 246. Да. Е, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. А сега преминаваме към 249. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 250 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 251 за. Против. Въздържали се. Приема се. 252 за. Против. Въздържали се. Приема се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, сега гласовете против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. А сега преминаваме към 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. 265 е наред. Е, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 266 за, против, въздържали се, приема се. 267 да, за, против, въздържали се, отхвърля се. 268 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 269 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 270 за. Против. Въздържали се. Приема се. 271 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 272 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 273 за. Против въздържали се, отхвърля се. 274 за, против, въздържали се, отхвърля се. 275 за, против, въздържали се, отхвърля се. 276 за, против, въздържали се, отхвърля се. 277 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32. За, против, въздържали се, приема се. 278 отпада. Следващото също. Компромис 33. За. Против. Въздържали се. Приема се. 282 се гласува сега. Кой е за? Против? Е, налага се проверка. Моля, гласувайте. Електронно по 282. Край на гласуването. Приема се с един глас повече за. Да, 13 на 12. 283. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 284. За. Против? Въздържали се. Приема се. 285. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 286 за. Против. Въздържали се. Приема се. 287. Коригира се председателката. 287. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 288. За против, въздържали се, приема се. 290 за, против, въздържали се, отхвърля се. 291 за, против, въздържали се, приема се. 292 за, против, Налага се проверка. Електронно гласуване по 292. Приключваме с гласуването. Приема се 13 за, 12 против. 303 за, против, въздържали се, приема се. 293 за, против, въздържали се, отхвърля се. 294 за, против, въздържали се, приема се. 295 за, против, въздържали се, отхвърля се. 296 с устно внесено изменение. Има ли възражения? Няма. Гласуваме за, против, въздържали се. Нека да проверим. Нека да проверим електронно гласуване. Closed. И така, 16 гласа за, 9 против. Приема се. 2, 9, 7. Да, може, гласуваме го. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 298 за, против, въздържали се, приема се. 299 за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, налага се да проверим гласуването по 300. Сега приключваме с гласуването, с електронното гласуване. Отхвърля се. 12 за, 13 против. Компромис 34. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега 302 е, за, против, въздържали се. Приема се. 304 за, против, въздържали се. Приема се. 305 за, против, въздържали се. При... Отхвърля се. 306 с устно внесено изменение. Има ли възражение? Няма. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 307 за. Против? Въздържали се? Приема се. 307. Нека да направим проверка. Съгласни сме. Проверка по 307, моля. Край на гласуването. Съвсем ясен резултат. Приема се 15 за, 7 против. 308 за, против. Тук ще трябва да направим проверка. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърля се 19 против 6 за. Компромис 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. 310 за. Против. Нека да направим проверка. Електронно гласуване по 310. Проверка. Край на гласуването. 13 против, 12 за. Отхвърля се. 312. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 313 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 314 за, против, въздържали се, приема се. 315. Да, да, ясен резултат. Прие се. 314. Настоявате за проверка. Добре, ще направим проверка. По 314. Моля, гласувайте. Край на електронното гласуване. Приема се неясно, но все пак е, е, прието. 315. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 316. За, против. Нека да направим проверка. Не виждам съвсем ясен резултат. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 317 отпада, 318 за. Против. Струва ми се, че се прие, но нека да направим още веднъж проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Действително трябва да правим проверки. 319. Кой е за? Против? Нека и тук направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 12 на 12. 320. А, кой е за? Против. Нека и тук направим проверка. И така, електронно гласуване по 320. Край на гласуването. Отхвърля се. 321 за. Против. Проверка Електронно гласуване по 3-2-1. Край на гласуването. Отхвърля се. 3-2-2. Не, този път е, може би 322. Много моля е, електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 323 на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 324 електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 325. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се. 326. Отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 327. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 328. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 329. Глас, моля, гласувайте. Край на гласуването. Този път се приема. Следва 330. Гласуваме отново електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 331. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Да, мисля, че е, тук има широка подкрепа, затова предложих гласуване, вздигане на ръка. Добре. Ако, ако е... А гласуваме по 31. Моля, край на, край на гласуването. 24 срещу 0. Пълна подкрепа. 332. Поздравления, Оливие! Това беше твоето изменение. То получи пълна подкрепа. 332. Електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 333. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Три, три, четири, пет, шест. моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се. 337. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 338. Е, моля, гласувайте с дигане на ръка. За, против, въздържали се. Отхвърля се 3, 3, 340. 39 е, поправя се ораторката. Мисля, че тук ще трябва да гласуваме по електронен път. Електронен вод по 339. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 340. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. 3-4-2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3-4-3 за, против, въздържали се, приема се. 3-4-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3, 4, 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3, 4, 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 347 за, Отхвърлено бе предишното предложение. 347. 7 е, за. Против. Въздържали се. Приема се. 348 за. Против. Отхвърля се. Да проверим, ако искате. 348. Електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 349 имаме разделно гласуване, т.е. по първото, първото предложение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Второ, втория вод за, против, въздържали се, Приема се. 3 <clears throat> за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 350 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се електронен вод за проверка по 350. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 3-5-1. Гласуване с дигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Приема се. 352. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 353 За против, въздържали се, отхвърля се. 3-5-4 за, против, въздържали се, приема се. 3-5-5 Отпадам. 3-5-6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3-5-7 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 358 за. Против. Въздържали се. Приема се. 359 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 360 за. Против. Нека проверим електронен вод по 360. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 361 за. Против. Приема се. 362 за. Против. Въздържали се. Приема се. 363 за. Против въздържали се, приема се 364 за, про... против, приема се 365 за, против, въздържали се, приема се 366 за, против, въздържали се, отхвърля се 367 за, против, въздържали се, отхвърля се, 368 за, против, въздържали се, отхвърля се, 369 за, против, въздържали се, отхвърля се, 370 за, против, въздържали се, приема се, 371 за, против, въздържали се, отхвърля се, 372 за, против, въздържали се, отхвърля се, 373 за, против, въздържали се, отхвърля се, 374 за, против, въздържали се, отхвърля се, 375 за, против, въздържали се, отхвърля се, 376 за, против, въздържали се, отхвърля се. 377 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 378 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 379 за. Против. Нека проверим електронен вод по 379. С цел проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 380 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 381 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 382 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 383 за. Против въздържали се. Приема се 384 за, против, въздържали се. Отхвърля се 385 за, против, въздържали се. Отхвърля се 386 за, против, въздържали се. Отхвърля се 387 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Нека проверим. Добре. 387. Електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 срещу 9 гласа. 388 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 389 за. Против. Въздържали се. Приема се 38, 390 за против, въздържали се, отхвърля се. 391 за, против, въздържали се, отхвърля се. 392 за, против, въздържали се, приема се. 393 за, против, въздържали се, отхвърля се. 394 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка чрез електронен вод. 394. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 срещу 10 гласа. Устно изменение. Има ли възражение? Не виждам. Кой е за изменението? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 396 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 397 за. Въпрос ли имате? 397. Кой е за? Против. Приема се. 398. С устно изменение. Имате ли възражения? Не. Гласуваме за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема с 399. За. Против. Въздържали се. Приема се 400. За против, въздържали се, приема се. 401 за, против, въздържали се, приема се. 402 за, против, въздържали се, приема се. 403 за, против, въздържали се, приема се. 404 за, против, въздържали се, приема се. 405 за, против, разликата е минимална, да проверим. 405 електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 406 с устно изменение. Имате ли възражения? Не виждам. И така, кой е за? Кой е за? Кой е против? Въздържали се? А, нека проверим електронно. 406. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 407. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, прощавайте. Е, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 408. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 409. Кой е за? Кой е против? Приема се. 410. За. Против. Не е ясно мнозинството. Трябва да проверим. 410. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. 411 за, против, въздържали се, приема се 412 за, против, въздържали се 413 за, против, въздържали се, приема се 414 за, против, въздържали се, приема се 415 за, против, въздържали се, отхвърля се 416 за, против, тук нямаме ясно мнозинство. Трябва да проверим електронен вод по 416. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 12 на 12. 417. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 418. За. Против. Въздържали се. Приема се. 419. За. Против. Въздържали се. Приема се. 420. За против, въздържали се, приема се 4-2-1 за, против. Нека да проверим. 4-2-1 електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 4-2-2 с устно изменение. Няма възражения. Гласов. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 4-2-3. гласуваме. 4-2-4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4-2-5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4 426 за, против, въздържали се, приема се 427 за, против. Не, трябва да проверим. 427 електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 428. За. Против. Въздържали се. Приема се. 429. За. Против. Въздържали се. Приема се. 430. За. Против. Въздържали се. Приема се. 431. За. Против въздържали се, приема се. 4-3-2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 36 за, против, въздържали се, приема се. След това 4-3-6 е следващото изменение. За, против. Нека да проверим електронен вод по 436. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 437 за, против, въздържали се, приема. 438 за, против, въздържали се, приема. 439 за, против, въздържали се, приема. 440 за,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 9-7 за. Кое искате да проверим по електронен път? АФЕТ 10. Моля електронен вод за изменение 10 на АФЕТ. Моля гласувайте по електронен път. АФЕТ 10. Край на гласуването. Категорично се отхвърля. Сега 9-7 за. Против. Приема се. Емпл 5. За. Против. Нека да проверим. Емпл 5. Край на гласуването. Моля за малко търпение. Отхвърля се. След това Емпл 14 за против. Приема се 15 за против. Приема се 16 и 17 не гласуваме. 18 за против. Нека да проверим, моля, електронен вод по предложение 18 на Емпл. Край на гласуването. Отхвърля се. Емпл 19. За. Против. Приема се 20 за. Против. Трябва да проверим.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 Е, изглежда сякаш се отхвърля. 24 е, за. Против. Приема се 25 за. Против. Приема се 27 за. Против. Въздържали се. Приема се 29 за. Против. Отхвърля се. 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36 и 37 не гласуваме. NV1 за. Против Отхвърля се NV2 и NV3 не се гласуват. NV4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. NV5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. NV6 за. Против. Въздържали се. Приема се. NV7 за. Против въздържали се, приема се. NV8 за, против, въздържали се, приема се. NV9 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV10 за, против, въздържали се, приема се. NV11 за, против, въздържали се, приема се. Енви 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Енви 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се NV17 за, против, въздържали се, приема се 18 за, против, въздържали се, приема се 19 за, за, против, въздържали се, отхвърля се 20 за, против, въздържали се, приема се, 21 за, против, въздържали се, отхвърля се и стигаме до измененията на комисията Тран. Тран 3 за, против, въздържали се, приема се, Тран 4 за, против, отхвърля се, Нека проверим. Електронен вод по Тран 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се Тран 5. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се Тран 6. За? Против? Въздържали се. Приема се Тран 7. За? против. Приема се Тран 8 за, против. Въздържали се, отхвърля се Тран 9 за, против. Приема се Тран 12 за, против. Нека да проверим. Електронен вод. Тран 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Тран 13 за. Против. Въздържали се. Приема се 14 за. Против въздържали се, приема се 15 не, се, не попада в обхвата. Все пак гласуваме 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 17 е обхванато. След това Реги 2 за, против, въздържали се, приема се, Реги 7 за, 7 за, против, въздържали се, приема се, Реги 8 първа част. Кой е за? Кой е против? Нека да проверим. Реги 8, Реги 8 първа част. Край на гласуването. Отхвърля се. Реги 8, втора част за, против, приема се. След това стигаме до предложенията на Агри. Агри 6. За. Против. Нека да проверим Агри 6 електронен вод. Край на гласуването. Отхвърля се. Следва Агри 11. Имаме разделно гласуване. Гласуваме по първата част. Кой е за? Кой е против? Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Агри 11, електронен вод. Край на гласуването. Отхвърля се. 11, втора част. За, против. Приема се 12 за, против въздържали се, приема се. Агри 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15, 16 и така нататък не се гласуват. Култ 1 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с култ 4 за против, въздържали се, приема се. Култ 5 за, против, въздържали се, отхвърля се 6, приема се 6 за, против, въздържали се, приема се 7 за, против, мисля, че трябва да го проверим. Култ 7 електронен вод. Моля, гласувайте. Култ 7, край на гласуването. Категорично се отхвърля. 8. 8 култ. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 9. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Е, приема се 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за против. Мисля, че се е отхвърля, но нека да проверим. Култ 11, моля гласувайте по електронен път. Край на гласуването. It's rejected 16 to 12. Отхвърля се с 16 на 12. Кул 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Кул 13 за против, въздържали се, отхвърля се, култ 14 за, против, въздържали се, приема се, култ 17 за, против, въздържали се, приема се, 18 за, против, въздържали се, приема се. Сега Либе, Либе 4 за, против, въздържали се, приема се. Либе 6 за, против. Нека да проверим. Либе 6 електронен вод. Либе 6, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 на 11. Либе 7 за против, въздържали се, приема се. Либе 8 за, против, въздържали се, приема се. Либе 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. След това фам 1 за, против, въздържали се, приема се. Фам 3 за, против, въздържали се, отхвърли се, фам 4 за, против, въздържали се, отхвърля се, фам 5 за, против, въздържали се, отхвърля се, фам 6 за, против, възразали се, приема се, фам 7 за, против, въздържали се, приема се, фам 8 за, против, въздържали се, отхвърля се, фам 9 за, против. Искате да проверим фам 9. Електронен вод по фам 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 на 12 гласа. ФАМ 10 за, против. Отхвърля се в ФАМ 11 за. Против. Тук нямаме ясно мнозинство. Нека да проверим. Добре. Нека да проверим и двете, ми искате. ФАМ 11. Електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. ФАМ 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се ФАМ 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се ФАМ 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега окончателен електронен вод по предложението за резолюция в цялост и с измененията. Моля, гласувайте. Край сега вече, наистина край на гласуването. Благодаря на всички ви. Резолюцията се приема. Да, можем да си поемем дъх. Мисля, че се нуждаеме 5 минути е, за кафе, туалет или който от каквото има нужда. 5 минути пауза.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 So, now I have to find in my papers. Така, сега да видим до къде сме стигнали. Погледна документите. И следващата точка от дневния ред, това е пета точка. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на а, Европейския парламент. А, давам думата а, на Мария. Благодаря. Секретариатului. Благодаря на докладчиците в Сянка много сърдечно, както и на сътрудниците от секретарията. Много усърдно работихме всички е, по време на работата по това досие е, научих много и и аз се надявам, че днес при гласуването ще се получи добър резултат. Още веднъж хиляди благодарности на всички колеги, които внесоха изменения, на всички докладчици в сянка и на сътрудниците от секретарията. Да, благодаря и аз на докладчицата, както и на докладчиците в Сянка за работата, която са свършили. А, също и на е, екипите, които са ги съпровождали по време на тази работа. Благодаря и на секретарията. И така започваме с гласуването. И започваме е, с гласуването за това дали ще а, е, освободим или няма да освободим. А, и така, много ви моля, а, гласувайте електронно. 21 за, 3 въздържали се, 1 против. И така. И сега, първо изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, е, отхвърля се. Компромис номер едно. Кой е за? Кой е против? Ще трябва да проверим резултата по компромис едно. Моля, проверка с електронни карти. Край на гласуването. 16 гласа за. Приема се. И сега преминаваме към компромис 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 6. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Кой е за, кой е против? Това е седмо изменение. Приема се. Осмо изменение. За, против. трябва да проверим осмо изменение. Гласувайте, моля. За осмо. Край на гласуването. 13 на 13 отхвърля се. Девето изменение за против въздържали се приема се. Десето изменение за Извинявайте, девето, десето отпада, 11 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка за 11-то. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега оригиналният текст на докладчика – If you want to delete the paragraph... Ако искате да се заличи този параграф, гласувате минус. Ако не искате да се заличи, плюс. Значи за заличаване гласувате против, за запазване гласувате плюс за. Значи гласуваме електронно. Който иска да се заличи параграфа, гласува минус. Гласувайте, моля. оригиналният текст на 23 параграф на докладчика. Край на гласуването. Приема се с 15 гласа за, 11 против последващото разделно гласуване, поискано от социалистите по първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част за? Против? Се проверим. Не, Отхвърля се. Извинявайте. 13. Кой е, е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15. Разделно гласуване. Първо по първата част за. Против Приема се. Може да проверим, но мисля, че се приема. Сега гласуваме по втората част. It's okay. Uh, who is in favor? За, против, въздържали се, отхвърля се. Трети компромис. За, против, ще трябва да проверим. The vote is open. Гласувайте, моля. Край на гласуването. А, колеги им трябваше че ли повече време за да гласуват, но се приема с 14 гласа за и 8 против. 20 изменение. За, против, въздържали се, отхвърли се. 21 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис. За, против. Мисля, че се отхвърля. Но нека проверим. Гласувайте, моля. Още е, не са гласували всички. Сега край на гласуването. Отхвърля се. Мисля, че трябва да гласуваме за 22 изменение. Кой е за, кой е против? Отхвърля се. Това беше 23, 24. Кой е за, против, въздържали се? Отхвърля се, казва председателката, но нека проверим. 24-то проверяваме. I closed. Край на гласуването. Отхвърля се е, с 14 на 12. 25 и 26 те са идентични. Кой е за? Против? Трябва да проверим и тук. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 27 за, против. Нека проверим. Гласувайте, моля. Please vote. Vote on 27. <clears throat> Край на гласуването по 27. Отвърля се. 28 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29-то. Ако 28 е прието, 29 отпада. 300. Кой е за? против, въздържали се, приема се 31 за, против, въздържали се, приема се 32 за, против, въздържали се, отхвърля се 33 за, против, проверка. Проверка за 33-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се 34-то за. Против. Приема се. 35-то за. Против. Задържали се. Приема се. Добре, нека проверим. Край на гласуването. Наистина се приема. 36-то. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Но а, а, от идея ако членовете, ако обичате, гласувайте по-ясно. 37. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека проверим. Добре. Проверяваме 37 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 38. За. Против. Мисля, че се приема. 39. За. Против. Абстенчен. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме по пети компромис за против, въздържали се, приема се. 43-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 44-то за, против, въздържали се, приема се. 45-то за, против, приема се. 46-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за. Против. Добре, гласуваме електронно за 47. Край на гласуването. Приема се с 13 на 11. 48. За против, въздържали се, приема се 49 за, против. Нека проверим. 49-то. Гласуваме електронно за 49-то. Край на гласуването. Приема се 15 на 11, 50-то. Кой е за, против, въздържали се, мисля, че се приема. 51 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, мисля, че се отхвърля. 53 52. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Наистина се отхвърля. 54-то. Кой е за? Против? Отхвърля се. Шести компромис. За, против, задържали се, приема се. 61. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63 за. Може да бъде. Четири групи гласуваха за. Ако искате, може да проверим по 63-то, ако искате. 63 Проверка 63-то. Не, 62-ро. We open the vote on 62, За 62-ро гласуваме електронно. Край на гласуването. Това се отхвърля. 63-то. За. Против въздържали се, приема се. 64-то, за. За, против, въздържали се, приема се. 66-то пада, 67-то е 68-то, за. Против, Дигайте ръка, ако обичате. Отхвърля се. 68 се отхвърля. 69 за. Против. Ще трябва да проверим. 69-то проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 70-то. Кой е за? Кой е против? <clears throat> Явно, че се отхвърля. 71 за. 72. Кой е за? Кой е против? Проверка. Гласуваме за 71 и 72 едновременно. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 73 и 74. Кой е за? Против? Мисля, че се отхвърлят. Проверка за 73-74. Край на гласуването. Отхвърлят се. 75-то изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. 76-то. За. Против? Отхвърля се. 77. Искате проверка за 76 ли? Проверка за 76-то. Край на гласуването. Приема се. 77. 77. Седемдесет и девето пада. Гласуваме 77-мо. Кой е за? Против? Отхвърля се. 78 пада, 79-то. Сега да гласуваме 79-то. Кой е за? Против? 79-то. Кой е за 79-то? Кой е против? Е НП не е показало какво е гласува. Но моля, дигайте ръка, защото ако никой не дига ръка, не знам какъв ще е резултата. А гласуваме електронно. Ясно е, че се приема. 81. За. Против. Въздържали се приема. 82. За. Против Мисля, че а, се приема, но нека проверим. 82 проверка. Мисля, че се приема. Край на гласуването. Да, ясно, че се приема. 83-то за. Против. Проверка. yes, it, uh, we, but you have to vote now. <laughs> uh, uh, we close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 84-то за. Против. Приема се. 85-то за. Против. Въздържали се. Приема се 86-то за. Против. Отхвърля се 87 за. Против. Приема се. 88 за. Против. От НП, ако обичате, гласувайте. Иначе не мога да виждам какъв е резултата. Нека гласуваме още един път сега. Кой е за? Кой е против? Трябва да проверим. Отхвърля се. 12 на 12. 89-то. Хубаво изменение, защото и аз го подкрепям. Кой е за? Кой е против? Приема се. 90-то. За. Против. Отхвърля се. 91-во. За. Против. Приема се. 92. За. Против. Трябва да проверим. Защото някои не дигат ръка. Край на проверката. Край на гласуването. Приема се. 93. За. Против Отхвърля се. 94-то за. Против. Мисля, че се приема. Ясно е, че се приема. 95-то. Кой е за? Против. Ще трябва да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 96-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. А, устно изменение. Има ли възражение? Това е 97-мо. Гласуваме за устното изменение. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Сега трябва да гласуваме за оригиналния текст, без изменението. Кой е за? Против? Отхвърля се. 98 за. Против? Приема се 99 за, против. Приема се 100. Разделно гласуване по първата част. Кой е за? Първата част на 100 гласуваме. Кой е против? Не съжалявам. 100 пада, казва председателката. 101 е оттеглено. Сега гласуваме по 102. Кой е за? По 102. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 103. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Но може да проверим. Може да проверим. Няма какво да спорим. Край на гласуването. приема се с 23 гласа за, един против, Двама въздържали се. 105 е, се е оттеглено, 106 Трябва да гласуваме за 104-то обаче. Кой е за? Гласуваме за 104-то. Кой е за? Против. Приема се. 106-то. Кой е за? Не сме гласували за 105-то, тъй като то е оттеглено. За, против, държали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, приема се 108 с устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Че значи, гласуваме за устното изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 109-то. Кой е за, кой е против? Нека проверим. Проверка по 109-то. Отхвърля се 14 на 14. Седми компромис. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. 117 изменение за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, приема се. 124 за. Извинявайте, то отпада. Десети компромис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. 131 изменение за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим 131. Проверяваме. Край на гласуването. Приема се. 132. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 компромис за против въздържали се приема се 138 за против въздържали се отхвърля се не ще го проверим 138 край на гласуването Отхвърля се. 139-то. За. Против въздържали се. Приема се. 140-то. За. Против. Мисля, че се отхвърля. Да проверяваме ли? Окей, проверяваме. 140-то.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 Няма възражение. Кой е за устното изменение? Против? Проверяваме. Не беше ясно. За устното изменение към 146. Край на гласуването. Приема се. за 147. За, против, въздържали се, приема се. 13 компромис. За, против, въздържали се, отхвърля се. В такъв случай трябва да гласуваме на 150 Изменение за, против, въздържали се, приема се. Можем да проверим. А искате по 13 компромис ли? Добре. Проверка за гласуването по компромис номер 13. Момент, казва председателката. It's on the driver's service. Vote is closed. I'm in favor. It's rejected. 150. От, значи, от, от, отхвърля се компромиса. 150 гласуваме кой е за, кой е против. Приема се. Искате проверка? Добре. 150 проверяваме. Край на гласуването. Приема се. 150-то се приема. 153-то пада. 149-то пада. 151-во, което е съвместимо с 150, 153 така и 149. Трябва да гласуваме по 151. Кой е за? е 51. Кой е за? Кой е против? 152. За, против, въздържали се, приема се. 14 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се, приема се. 160 Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Така, сега компромис 16. Е, моля, гласувайте. Електронно, поименно гласуване. Компромис 16. Край на гласуването.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 14 гласа за, 13 против. 176 за, против. Струва ми се, че подобен ще бъде резултата и тук, но нека да проверим. Електронно гласуване 176. Край на гласуването. Същото. 14 за, 13 против. 177 е, е, за, против въздържали се. Струва ми се, че същото мнозинство. Моля, гласувайте електронно. Проверка. Гласуваме 177. И вие сте за. Поглеждайки към Олибие, казвам това. И така. 14 за, 13 против. Приема се. Сега преминаваме към 178 за. Против. Струва ми се, че резултата ще бъде същия. Нека да направим проверка. Този път не съм гледала към Оливие. Може би този път ще бъде отхвърлено. Да видим. Проверка, електронна проверка по 178. Край на гласуването. Отхвърля се. 179 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 180 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 182 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 183 за, против. Предпочитам да направим проверка, макар че смятам, че се прие 183 електронна проверка, моля. Край на гласуването. Приема се. 181 отпада, 184 ще се гласува за, против. Нека да проверим и тук с електронно гласуване 184. Край на гласуването. Отхвърля се. 185 за, против, приема се. 186 за, 186. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 187. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 188 за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 193 за. Против. Струва ми се, че се отхвърля, но ще направим за всеки случай електронна проверка по 193. Приема се. Компромис 18. Е Кой е за? Против? Приема се. Компромис 19. Кой е за? Против? Приема се. 195 за. Против? Против? Нека да проверим 195 електронно. 195-то изменение. Край на проверката. Приема се. 196. Кой е за, кой е против? Приема се. 197 за, против Струва ми се, че се прие. Ще направим електронна проверка. Проверка по 197. Е, сбъркала съм. Отхвърля се. 20 е номера на компромиса. Кой е за? Против. Да направим проверка. Край на проверката, край на гласуването. Отхвърля се. 199-то изменение. Кой е за? Кой е против? Проверка. Струва ми се, че се прие. Не съм сигурна. Проверка. Край на гласуването. Приема се. 200. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. 201 за, против, Нека да проверим. Изглежда се приема. 201 проверка. Край на електронната проверка. Приема се. 21 компромис. Кой е за? против, приема се. А, компромис 22. Повтарям, компромис 22. Кой е за? Кой е против? Приема се. 207 за против, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. След това имаме е, устно внесено изменение и спи, е, разделно гласуване. Първо е, да ви попитам, има ли възражение срещу устно внесеното изменение? Няма. И сега гласуваме по оригиналния текст. Кой е за оригиналния текст? Кой е против този текст? Отхвърля се. 214. Кой е за? Против. Нека и тук направим проверка. 214. Моля, гласувайте електронно по 214, край на гласуването. Отхвърля се. И така. Сега ще гласуваме по цялата резолюция с внесените изменения електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, солидно мнозинство. 24. Браво! 24 гласа за. Желая ли някой почивка? Не. Колега Новаков, вие трябва да гласувате. А, добре, господин Маринеско ще гласува. Разбирам. Моля, останете на местата си. Продължаваме с гласуването. Сега ще гласуваме по първо изменение – Първо докладчика. Желаете ли думата, колега? Е, предлагате направо да пристъпим към гласуване, така ли? Добре, гласуваме. Amendment 1. Първо изменение. Кой е за? Е, може би да уточним все пак за какво точно гласуваме в момента. Гласуваме по точка 6 от дневния ред освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Общ бюджет на ЕС 8, 9, 10 и 11 ФР. Мишел Ривази е докладчик. Докладчикът не е тук няма да се изкаже. Ако някой друг желая да я замести от зелените, не. И така, първото изменение. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Второ изменение. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Следва поименно гласуване по предложението за решение, така както е изменено. Моля, гласувайте електронно. Поименно гласуване. Все още имате възможност да гласувате е, по ЕПР. Край на гласуването.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 проверка по изменение 9. Социалисти и демократи. Не, това е... Не, не е промяна, искана от социалисти и демократи. И така, резултатът. 14 за, 8 против, 2 е, въздържали се. Десето изменение за, против. Струва ми се, че се прие. Като че ли същия резултат, но вие желаете проверка. Добре, проверка по 10. Проверка по изменение 10. Моля гласувайте. Край на гласуването. 14 за, 8 против. 11 изменение за, против. Струва ми се, че се отхвърли. Няма нужда от проверка. Ясно мнозинство се обяви против. 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се прие. Нека да направим електронна проверка по изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17. Кой е за?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 тук имаме разделно гласуване, е, поискано от зелените. Ще гласуваме първо по първата част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се.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 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част с основнесено изменение от зелените. Кой е за? Да, добре, има поступило възражение срещу устно внесеното изменение. Тогава ще гласуваме по оригиналния текст. Кой е за? Оригиналния текст. Текст of the second part. It's calls on the Commission. Ето текста, чета ви го. Призовава комисията да спре този е, проект в Еритрея и да преустанови втори и да, пре, да не осъществява втория транш от 60 милиона евро. И така, ние сме все още в рамките на устно внесеното изменение. Имаше възражение. И ще трябва сега да се гласува по оригиналния текст. Ще направим електронно гласуване. Моля, гласувайте по втората част на изменението по параграф 68а изменение 41. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се и то с ясна разлика. 42. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 43. За, против, въздържали се, приема се. 44. Тук също има основно изменение. Има ли възражения срещу устното изменение? Няма. Лега Здеховски са авторите на основата на а, споменатите по-горе съображения и тревоги, предлага или препоръчва комисията да помисли за прекратяване и така нататък. И така, оригиналният текст. Кой е за? Проверка.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 21 гласа за, 1 против, 2 въздържали се. In español. We continue the voting at three. Ще продължим с гласуването в 3 часа след обед, 15 часа с Все още не закриваме заседанието. Откривам последната част от заседанията. Имаме една кратка точка. Колегата Малинеско ще ни обясни за какво става дума и как напредват дейностите по Олаф. Припомниха ми, че имаме още една точка. Аз не знам Олаф как са. Моля кратко. Но мога да ви кажа как информацията, която съм ви подготвил. И така, проведохме няколко експертни срещи, само една три страна. На 18 март имаме следващия, следващия трилог – с голяма изненада че, от различни групи, че искат след освобождаването от отговорност да продължат работа. Аз такова нещо до сега не съм чувал, но исках да ви кажа, че е, имам причина да подго... подготвих малко цифри, статистика, за да съм пределно ясен. Този регламент отчасти се гради на предложение на Европейската комисия. И освен това парламентът внесе редица изменения, които се отнасят за Олаф не за взаимодействието ОЛАФ по Европейска прокуратура. От първата част предложението на комисията е, е, включва 77 абзаца. 56 са съгласувани, има 8, които са е, в червено, както казваме. Ние много сериозни различия между парламента и комисията и съвета и 11 точки, които, по които има място за преговорите. По отношение измененията, предлагани от парламента, по 32 имаме съгласие, 5 са особено трудни и 30 са обект на преговори. Има още 3 изменения, предложени от съвета които трябва да обсъдим. Това е положението към днешна дата. Основните изменения, като ДДС, банкови сметки, това са важните изменения, но в общи линии измененията на Европейския парламент, за които, по които преговаряме, се отнасят за доклади на Олаф до парламент, докладване на Олаф пред парламента, предоставяне на информация, различни видове ам, дребни, общо взето неща за взаимодействията е по Олаф е, това трудността е, е, че ние не преговаряме от името на парламента, говоря от, със съвета, а с Олаф. Това е факт. Всеки път, когато парламента каже, комисията да си каже думата, говори всъщност Олаф и те ясно ни заявиха, че нямат мандат за преговори. Аз си мисля, че преговарям с съвета и комисията е в ролята на наблюдател. Но те ме поправиха. Не, това е трилог. Имаме мандат за преговори. Аз такова нещо за първи път чувам. Това са проблемите, защото Олаф не иска да поеме повече задачи за докладване пред парламента, обсъждане на въпроси с главния прокурор. Например, европейския прокурор да бъде канен на годишна среща с парламента, съвета, комисията. Аз не е необходимо да има главен протокол и генерален директор на са едно и също ниво. Говорим за ОЛАФ, не говорим за съвет, не говорим за комисия. Ще посоча пример. Проблемът е и с осъществяването на контрол, предложението на парламента за контролери. Е. Аз излязох с друго предложение, което бе прието от надзорния комитет но за моя огромна изненада, Олаф сега подкрепя първоначалното предложение на парламента. Защо? Защото това е старото предложение на комисията но според мен е, причината да го подкрепя, че съвета по-трудно ще го приеме. Моята идея е да, да, да дадем, да възложим еднакви задачи на членовете на надзорния комитет, защото те осъществяват контрол, наблюдават, дават процедурни и процесуални гаранции. Имаме надзорните надзорния съвет след разследването, а контролерите по време на разследването не може ли един и същи орган да изпълнява и двете функции? Това са това е основният въпрос. Имах се голями, големи дебати за измененията на парламента. Прощавайте, че посоча то пример. Парламента предложда генералния директор да не извършва в след, разследващи, следващи действия и се надига вой и писах, защото отнемаме правата на генералния директор. Е, да, разбира се, генералният директор ще изпълнява функцията на генерален директор, ще насочва, ще следи, но не и да участва сам в разследването. Това е искането на парламента и както Олаф, така и съвета възразяват категорично, казват, че това е много сериозен, сериозен проблем за тях. Това са основните неща, които исках да споделя с вас. Аз приех някои от предложенията на съвета основно някакви нередности и предложенията на парламента. Значи за нередностите променихме определението, така че се оправихме, както и външните и вътрешни разследвания. И беше добра идея да променим наименованието да, слова на а, това разследване, но това означава промени в толкова много документи. Аз постъпих както поиска парламента, но името на разследването остава вътрешно и външно разследване. Internal and external, както е в английския текст. Това е от мен. Благодаря много, Мариан Маринешко, за тази ценни, ценния ви труд оценяване. А Мартина има питане. Имахме експертни заседания и решихме, че ще проведем допълнителна сритис. Така че, моля ви да проведем това заседание, защото някак си вървим срещу мандата по резолюцията на парламента. Идеята и решението беше да не се свеждат нещата до а, технически експертни срещи, така че да има доклад, среща на докладчиците в сянка и да го обсъдим пред нас. С удоволствие, казва Маринеско. Аз не съм а, излизал от рамките на мандата и всичко, което съм направил, ви е известно. Е, е, и щяхте да знаете, ако бяхте пристигнали и присъствали лично. Присъстваха асистентите. Аз предложих на 3 март да се проведе среща на докладчиците в Сянка. До сега ни, ни звон, ни стон. Никой не ми отговаря. Те казаха, ще работим след освобождаването от отговорност. Това означава след 18 марта, когато о, о, Харватското председателство, което между другото има желание да работи, готови са на сътрудничество те ни предлагат 18 март. Председателката, сега преди да почнем да се караме, знаем, че в някои от нашите политически групи имаме само един консултант и това означава, че те са много натоварени. Същото е и за колегата Маринеско. Той не може непрекъснато да обяснява на съвета, че не можем. Така че, моля, проявете взаимно разбиране със сигурност не е израз на зла воля от страна на консултантите и когато се работи по освобождаване на отговорност и трябва да обработите 2000 изменения, на вас не ви е лесно. Колегата Маринеско също е под натиск, така че наистина малко разбиране да се работи на базата на съгласуването и мисля, че след освобождаването от отговорност ще имаме заседание на докладчиците в сянка, но затруднението е и за двете страни. Може би да направим другата седмица заседание на докладчиците в сянка. Не можем да замразим всичко, и да не провеждаме е, тристранни преговори, въпреки желанието на хърватското председателство. На никого не, ни е, не е лесно, но сега освобождаването от отговорност мина и аз благодаря на докладчиците в Сянка. Моля ви, оговорете се кога да се срещнете. Мариан отстоява нашите интереси и не е толкова лесно нито със съвета, нито с комисията в момента микрофон за докладчиците в Сянка до 12 март. Една седмица преди тристранните преговори. Госпожа Дябалова, говорим за взаимно уважение. Имаме само един а, консултант. Не можем да го разчленим и да го пратим на три места. Нека да е след освобождаването от отговорност. Сега не, не се впускам в съдържанието. За... Нека да го направим на заседание на докладчиците в Сянка какво не е вярно, твърдите, че това, което съм казал, не е вярно. Тук вече говорим за взаимно уважение. Вие твърдите, че говоря неверни неща. Много моля, проявявайте и вие уважение. Аз докладвам как стоят нещата. Аз съм много добре запознат с досието. Не, не поглеждайте към консултанта, гледайте мен. Това, което казвам, отговаря на истината. Председателката предлагам, много моля да не проявявате взаимно недоверие. Мартина, ако имаш нещо, моля, разберете се с Мариан Маринеско, срещнете се и изяснете нещата. Какво е недоразумението? Мисля, че очевидно става дума за недоразумение. Той преговаря на базата на нашето решение. Колег... решение. Колегата Фланиган тук навлизаме в добрите, напускаме сферата на добрите маниери. Не, не можем да обвиняваме кой как кого погледнал. Нищога не съм чувал подобно нещо, подобно изказване като ваш, господин Маринеско. От 6 години съм тук. Мисля, че трябва да се извините. Сега, много моля, нека не се карайте. Затруднението на Мариан както обясних, и че той е под натиска на харватското председателство. Това е наше досие, наше искане на парламента да укрепне Олаф, но това не може да стане без среща на докладчиците в сянка, защото всяко изменение трябва да се съгласува с тях. Много моля, знаеш ли, Мариан, кога е следващото тристранно заседание? на 18 март ли? А, аз пред, предложих 12 марта. Ако аз предложих в Страсбург, защото всички ще сме там. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък в Страсбург, когато кажете тогава. Аз съм на разположение. Разбирам, че поне се прави опит, казва председателката. Може би да ограничим, да знаем за какво ще говорим на 18 ти просто да си изберем една-две точки, които да обсъдим на 18 март. Знаеш ли, избрал ли си вече точно? Знаеш ли какво, какви ще бъдат темите? Не, за момента нямам конкретна програма, но като обсъдим, ще решим какво да включим в преговорите. Винаги до сега сме определяли заедно и на експертните заседания на трилога. Разбирам, че не можем да отложим цялото досие Олаф след освобождаването от отговорност. Не можем да си позволим да блокираме работата. За това бих казала, ако има отделни въпроси на депутатите, обръщам се към вас, Мартина. Моля, свържете се с Мариан и ще продължим е, за сега с преговорите, а след освобождаването от отговорност ще, ще продължим по-нататък. Мисля, че това е решение. At... Можем ли да решим на срещата на координаторите? Опитвам се да, да успокоя духовете. Имаме по дневен ред сред заседание на координаторите. Това е включено в дневния ред. но трябва да сме наясно. Да, добре, ще говорим на срещата на координаторите, но трябва да ви кажа, че е, Харватското председателство и съвета казват е, парламента спира нещата. Ние тях чакаме. Там е работата, нали? Да сме наясно. Утре можем да решим на срещата на координаторите. Не знам, е, Мариан, ще можеш ли да присъстваш утре сутринта? Е, разбирам, че ти няма да дойдеш. Аз ще дойда, ще го направя тогава. Помоли колегата Схедовски, е, представителя на координатора на НП. Просто е, за да придвижим Олаф. Не можем да изоставаме с 3 месеца. Това е. Добре. И така в 14.30 имаме заседание за мисията в Чешката република. Заседанието и гласуването продължава в 15 часа. Така че благодаря на Мариан и благодаря на всички за участието.